Uh, well, good morning, everybody. I think, um, uh, even though we have a very select uh, but high-quality group of people. дами и господа. Днес присъстват ключовите лица, които са ни необходими, за да започнем с първата точка от дневния ред, като става дума за доклада за лекарствените продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, както и становището по регламента и директивата. Ще разгледаме заедно тези две точки от дневния ред. Най-напред давам думата на професор Кория де Кампус, след това господин Бесой и докладчика в Сянка. Господин Фокс е тук, Сълвения Сорти, и както винаги очаквам да покрием необходимата информация, за което ви благодаря предварително. И така, професор Кория де Кампус има думата. Благодаря, господин председател. Този регламент е малък регламент, но е свързан с директивата. Пациента има право да знае как, от какво боледува и какви са лекарствата, които му се предлагат. Това е част от правата му на потребител. Но кой трябва да е, предостави тази информация и каква да бъде? Законодателството, което в момента се прилага, създава известни неравновесия и е, а, е различна в различните страни, тъй като има различно тълкуване на директивата и регламента. В тази информация трябва да отговаря на три критерия. Трябва да е надежна, трябва да е научно обоснована и независима. Това означава, че трябва от една страна да знаеме кой предоставя и финансира тази информация. Информацията трябва да е лесно достъпна и разбираема за средния потребител за да може потребителя да избира с да избира на, на, на основата на, както казах, разбираема информация. Това обаче не е обикновено така, тъй като информацията, която се съдържа в, на листовката обикновено е предназначена за е, професионалисти, за лекарите. В Обединеното кралство, Полша и Швеция. информацията е много по-достъпна. Така че нашата, нашата цел не е да променим отношенията между пациент и лекар, а да направим тази информация по-достъпна за потребителите. Агенцията по медикаментите трябва да събира и разпространява тази информация и да я разпространява в рамките на 120 дни. 60 дни е недостатъчен срок, тъй като трябва да се направят необходимите тестове и контроли. И за това Агенцията по лекарствените средства трябва да играе по-значима роля. Тя самата трябва да бъде е, преустроена за да а, и да работи на всички езици. Благодаря ви много. Кристиан Бозой. Uh, Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Искам от самото начало да заявя, че според мен тези две предложения относно информацията за пациентите, които обсъждаме, са важни както за самите пациенти, така и за фармацевтичната промишленост на Европейския съюз. Въпреки, че в момента в съвета сме в зададена улица по отношение на двете предложения, Вчера имаше дебат и аз вярвам, че е изключително важно тези две предложения да се разглеждат като толкова важни, колкото и останалата част от фармацевтичния пакет. Необходимо е да вложим всичките си усилия в дискусиите и приемането в крайна сметка на тези две предложения. Признавам, че изготвянето на становището не беше лесна задача, предвид необходимостта за постигане на баланс между увеличаващите се нужди на пациентите за повече информация, както и необходимостта за запазване на забраната която се предвижда а, срещу рекламата от а, настоящото законодателство на Европейския съюз. Както каза по-рано професор Корея де Кампус, днес в Европейския съюз сме изправени пред проблема с различните интерпретации и тълкувания на разпоредбите за информирането на пациентите по отношение на продукти, отпускани по лекарско предписание. По този начин а, различните граждани получават в различна степен информация в зависимост от държавата, в която пребивават. Ние обаче имаме един единен пазар а, и а, един Европейски съюз. Ето защо това не е желателно. Първоначалното предложение на комисията беше една добра основа. В моето проекто становище аз предложих няколко елемента. Те имат за цел да увеличат прецизността на първоначалното предложение. Вярвам, че информацията, която се предоставя на широката общественост, трябва да бъде насочена към пациентите, да бъде лесно достъпна и да се основава на последните научни познания, както и да има, както и да идва от а, добри източници, на които можем да вярваме. Ето защо настояваме информацията да има привилегирован характер – тъй като тя е насочена към пациентите, които търсят все повече и повече информация. Като аз предлагам да изключим печатните издания от каналите за разпространяване на информация. Тези печатни материали, които се търсят от пациентите, могат да бъдат приемани. Настоявам, че не е необходимо да обременяваме допълнително промишлеността във връзка с информацията в уебсайтовете. Не трябва да има пререгистрация на уебсайтовете, защото това ще доведе до диспропорционална тежест. Необходимо е да запасим строги правила по отношение на съдържанието на уебсайтовете, които трябва да бъдат етикетирани, така че да може е, съответните лица да определят е, доколко е надежна информацията. Трябва да се уверим, че има необходимите механизми за изслушване на промишлеността тогава, когато нейните представители са обвинени в неспазване. Що се отнася до другите източници, вярвам, че Европейската агенция за оценка на лекарствените продукти трябва да бъде един от основните източници. Съгласен съм с професор Декампус. Елдрафарм Базата данни също може да бъде един надежден източник. Информацията трябва да е насочена към пациентите. Ето защо трябва да вземем предвид организациите на пациентите, които могат да ни запознаят с нуждите на пациентите. Това са само а, няколко коментара, но те са изключително важни и исках да ги представя пред вас. Ще се радвам да чуя вашите гледни точки по този въпрос. както и по отношение на измененията, които съм предложил в проекто становището. И съм готов открито да обсъждам всички възможности за подобряване на предложението и в крайна сметка да постигнем един, една балансирана и ефективна директива за информиране на пациентите по отношение на лекарствата по лекарско предписание. Well, uh, Благодаря, господин Безойл, благодаря на вас и на господин Декампус за експертните ви становища, които са много важни. И сега очаквам да чуем докладчика в сянка. Мисля обаче, че трябва да се уверим, че Комисията по околната среда ще вземе предвид важните аргументи, които вие сте изложили. Това е част от нашите вътрешни преговори. И сега нека да чуем докладчика в сянка господин Фокс и госпожа Маскава. И така, нека да започнем с Аня Васкова. Благодаря. А, искам да благодаря на двамата докладчици за отличното сътрудничество, в което работихме Много съм доволна, че всички искаме бързо да свършим работа по тази тема. А, защото е много важно да постигнем резултат в името на а, пациентите, които трябва да имат достатъчно информация, да разполагат с а, достатъчно данни за лекарствените продукти, които употребяват. Много често когато те гледат заболяването си в интернет, след това лекаря трябва да ги разобеждава дълго време, за да знаят, че не, не, не са болни точно от това, което са разбрали. И именно затова информацията е много важна. Аз съм доста оптимистично настроена а, когато имаше допитване, организациите на пациенти бяха против, но а, имахме едно, а, една среща с представители на организацията на пациентите в Германия, които смятаха, че предложението на комисията в първоначалния му вид не е добро, че може да бъде подобрено, за да се постигне наистина положителен резултат за пациентите. Бях малко изненадана от дискусията в Комисията по околна среда вчера, защото социалистите и зелените имаха доста сериозни резерви. По време на дебата беше съобщено, че ще има някакво ново предложение – Разбира се, ние сега ще разгледаме съществуващото предложение. Ако се появи ново предложение, е, тогава ще го видим. Е, предложението Комисията по околна среда са много конструктивни. Докладът е отличен. Господин Бусой е включил много елементи за информация на пациентите. Разбира се, навсякъде наблягаме, че не става въпрос за реклама рекламата трябва на всяка цена да бъде избегната. И мисля, че трябва да се уточни какъв точно тип информация искаме. Защото тук става въпрос и за информацията в интернет. А, докладчик е, се е спрял на всички необходими елементи, предварителния контрол и много е важно да не се съсредоточаваме върху фармацевтичния отрасъл, а да сложим пациентите в центъра на, нашите, на нашето разсъждение, на нашите усилия. Имам и една нова идея, която искам да представя тук. Има два вида информация в веб страниците в интернет. Първо, какво може да направи съответно отрасъл Е, опътванията се контролират от независими организации, но смятам, че фармацевтичният отрасъл би могъл да има правото да публикува опътванията в интернет, защото в е, Германия в момента, ако си загубиш опътването, не можеш да получиш повторно опътване и не можеш да се информираш в интернет за съответния медикамент. Независимо от това, което се прави в фармацевтичния отрасъл, смятам, че е важно да има някаква независима интернет платформа, както има в Швеция, където да можеш да се информира за различните лекарства и различните методи на лечение на различни заболявания. Да кажем, ако моят лекар ми каже, че имам високо кръвно налягане, аз а, мога да получа някакви информации в интернет, но те няма да са контролирани, няма да са сигурни. Искам да предложим една такава сигурна професионална професионален портал, където да се пише какви са мерките, които трябва да взема, какъв вид лечение, какъв тип физически упражнения. Една независима информация. Това съществува в Швеция, както казах и докладчика от Комисията по околна среда е отворен към тази идея. Така че редом с това, което е, има право да направи фармацевтичния отрасъл, да помислим за е, една такава контролирана, проверена информация. надявам се, че ще можем да обсъдим това. Що се отнася до графика Крайният срок за внасяне на измененията беше отсрочен. Това е чудесно, за да се получи наистина една съгласувана, една съгласувана позиция. Мисля, че ние тук трябва да поемем водеща роля и да влияем и върху Комисията за околна среда. Благодаря. Предлагам да разгледаме какви ще бъдат времевите ограничения за внасяне на изменения. Господин Фокс. Благодаря, господин председател. Приветствам това законодателство и искам да благодаря на госпожа Вайсбергер и на двамата докладчици по тези въпроси. Има обаче много несъответствия между предоставянето на информация на пациентите в различните държави и членки. Пациентите трябва да имат възможност да направят информирано решение по отношение на лекарствените продукти за тяхното лечение. Извънредна е ситуацията, представена от госпожа Вайс Гербер, че в Германия, ако загубите своята брошура, можете да получите копие в интернет. Съгласен съм с докладчиците, че информацията на пациентите е не трябва да бъде рекламна, не трябва да има манипулиране на пациенти в уязвимо положение, трябва да се предоставя само обективна и независима информация. Не бих искал да видя ситуация като тази в Обединеното кралство, където виждаме а, реклами по телевизията за лекарствени продукти. Искам да засегна само две области, които са от изключителна важност за мен. Най-напред изменение 3 към регламента всички в нашата комисия знаят е, какви са, какъв е натиска върху бюджета е, за всички държави членки. Не вярвам, е, че именно данакоплаците трябва да понасят този товар. И бих искал да обсъдим компромис по този въпрос във връзка с финансирането на агенцията. Според мен промишлеността трябва да посреща тези разходи, а не данакоплаците. Освен това, тревожа се и относно изменение 2, както и подхода във връзка с информацията. Той не е пропорционален към потенциалните рискове и е твърде бюрократичен. Не бих подкрепил роля на Европейската агенция за оценка на лекарствени продукти за централизирано разрешени продукти. Благодаря, господин председател, и благодаря и на докладчиците за извършената работа. Uh, Госпожа Роли, искате ли да коментирате? Благодаря. И аз исках да искам да благодаря на двамата докладчици. Считам, че предложението е добро. Е, бих искала да обсъда проблема с колегите от Комисията по околна среда. Наистина много информация може да се намери по интернет Вярно е, че и пациента има нужда от тази информация. Но, от друга страна, тази информация не е проверена, не е контролирана. Има и проблеми с опътванията, с листовките, които придружават е, лекарствата, медикаментите. Моята майка е възрастна, тя не може да прочете листовката. В Германия наистина това е, е един е, голям проблем. Също така смятам, че трябва да има разграничение между информацията, която се дава спонтанно и информацията, която човек търси. Разбирам смисъла на предложението на господин Фокс, наистина е, държавите членки не разполагат с е, средства, но ако е, голяма част от финансирането, от бремето на финансиране е за производителите няма да има независимост. Така че мисля, че трябва да, обер... да обсъдим това с околната среда. Госпожа Гебхарт, аз искам да говоря и от името на Барбара Вайлер, която също е докладчик в Сянка, която тази седмица не можа да дойде в Брюксел. Освен казаното до тук, бих казала, че и двата доклада са много добри и са много добра основа за дискусия, за работа в правилната посока. Там е уточнено, че е необходимо да се дава проверена информация и категорично да се забрани, да се избягва рекламата за медикаменти, отписвани по лекарско предписание. Напълно съм съгласен с госпожа Рули и госпожа Вайс Гербер – Вярно е, че в интернет има каква ли не информация. Достатъчно е да пуснете в търсачката една дума и ще намерите какво ли не. Много хора а, ползват тази информация, която обаче в много случаи не е проверена. Разбира се, можем да си заровим главата в пясъка и да кажем, че нищо не може да се направи, но аз мисля, че все пак можем да направим много, за да се а, създадат едни а, сигурни веб страници, сигурни сайтове, в които да има надежна и проверена информация. Мисля, че а, можем да направим това. Изменение трето на Антонио Корани е много добро. Съгласна съм с госпожа Рюле трябва да се опитаме да, да гаран... трябва да сме сигурни, че Европейската агенция по лекарствата е абсолютно независима от фармацевтичната индустрия. Затова това изменение е важно. Ние знаем, че публичните, публичното, общественото финансиране не е в, в момента най-доброто, което можем да желаем, но трябва да сме сигурни, че агенцията работи както трябва и ще подкрепя. Предлагам всички да подкрепим това изменение. Между другото, не съм съгласна с господин Фокс. А, от името на Барбара Вайлер искам да кажа, че докладът на господин Бушой е, върви в правилната посока. В а, Вотинг листата. Мисля, че ще можем да подкрепим всичките ви предложения за изменения. Госпожа Вайлер поиска също така да ви каже нещо, което не може да се промени. Директивата се отнася само до лекарствените продукти по лекарско предписание. Жалко е, че не можем да разширим нейния обхват за всички медикаменти, но мисля, че така ще отидем твърде далеч. Проблемът е, че не разполагаме с дефиниция за фалшифицираните лекарства. Мисля, че трябва да се организира една информационна кампания за потребителите. Пощадите, които да знаят къде да намерят вярната информация, какви са рисковете от фалшива информация. Това е всичко, което трябваше да ви предам от името на Барбара Вайлер. А, и в заключение ще кажа, текста и на двата доклада според нас е много добър. Благодаря. И няколко забележки от мен във връзка с информацията в интернет. Искам да ви напомня, че в моя доклад за електронната комуникация държавните член... и държавите членки и телеком регулаторите могат да изискат от доставчиците на интернет да, да предават съответните съобщения за услуги този канал на информация може да бъде много оценен. ако, например, е, орган от държава членка иска да информира всички потребители на интернет относно, да кажем, е, сертифицираните сайтове, в които има е, добра информация. Ако докладчика има желание, може да спомене това в своите изменения. Сега господин Кърбър, е като от комисията, той следеше диалога много внимателно. Предлагам да му дам думата и след това ще подканя професор Декампус и Кристиан Босой да приключат и обобщят дебата. А освен това трябва да определим и времевия график. Е, благодаря ви, господин председател. Бих искал първо да благодаря на двамата докладчици. Благодаря им за отлично свършената работа, доброто сътрудничество и положителните коментари, които наистина са много насърчителни. Те посочиха най- важните принципи надежност, независимост и достъпност на информацията. Информацията, която трябва да бъде разбираема за пациента. Това отговаря на нашите виждания, това беше нашето намерение и новия комисар по време на изслушването си спомена, че иска да преразгледа тези правила, като от тук нататък мерките и законодателството и законодателството са предимно насочени в интерес на потребителя, пациента. Госп... Комисара смята, че трябва да се разшири и задълбочи работата по законодателството. В никакъв случай той не иска да оттегли предложението, което е направено. Господин Дали смята, че предложенията постъпили в процеса на дебата трябва да бъдат взети предвид, като а, допълнително се постави акцента на интереса на пациента, на потребителя. За сега не можем да се произнесеме подадено предложение или подадена препоръка, но както в доклада, така и в обсъждането бяха направени са направени много интересни предложения. Информацията трябва да бъде в мрежа, а не частична и откъслечна. Госпожа Вайсбергър предлага създаването на един портал за потребителите, за пациентите, като по този начин пациента, потребителя ще има по добър достъп до информацията. Естествено, в портала информацията ще бъде концентрирана и това ще улесни търсенето на информация. както казах, за сега обаче мога да се произнеса по дадено предложение. В предложения. предложенията са в дух на укрепване на вътрешния пазар, но вътрешния пазар и единния пазар на медицински препарати трябва да почива на ясна информация. Аз бих искал да подканя двамата докладчици за обобщение. Най-напред само по въпроса за времевия график така че след това да може да ви дам предложение, което да коментирате. Имаше предложение да имаме повече време за разглеждане на измененията, както и да предоставим повече време на докладчиците, да работят с докладчиците в сянка. Информацията, която ще потвърдите и вие, е, че гласуването в Комисията по околна среда ще бъде през юни. Това означава, че в пленарна зала ще се гласува не по-рано от септември. така че Предлагам края срок за изменение 31 март. А също така можем да разгледаме измененията на 27 април и да гласуваме на 28 април. А, така вие ще имате месец за преговори с Комисията по околна среда, така че да можете да предадете нашето становище. Това е моето предложение. А сега бих искал да подканя двамата докладчици които да обобщят и да кажат дали са съгласни с този времеви график. Най-напред господин Декампус и след това господин Бозой. Благодаря ви, господин председател. Аз не възразявам по графика, който току-що предложихте. Смятам, че е полезно да разполагаме с допълнително време за обсъждане. Сега не знам дали разбира се, че, че това ще ни помогне наистина да решим проблемите, но при всички случаи съм съгласен с предложени, вашите предложения. От самото начало стана ясно, че тези доклади са, се допълват. Аз съм докладчик в сянка по директивата. Не съм го споменал. Предполагам, че същото се отнася и за господин Бусой. Така че, нека да ви представя някои свои виждания по директивата. Първо, работихме много усърдно по директивата, много предложения бяха направени. Господин Бюсоев ги взе предвид в своя доклад. Това доказва, че наистина сме постигнали добър дух на сътрудничество. Имаше и консенсус по много от проблемите, но нека да спомена един проблем, по който аз имам строго определен, определено мнение. Става дума възможността на за промишлеността да възложи на трета страна изготвянето и разпространението на информацията. Това обаче до, до, до, до известна степен ще ги разтовари от отговорността, но те са отговорни за, съществото. за, съм, за информацията, за същността на информацията. Така че има и вероятност промишлеността да не погледне с добро око на създаването на специално звено в всяка производствена единица, защото това струва пари. И и ако в такъв случай просто промишлеността ня... и производителите няма да се чувстват отговорни, ако има жалби. Не винаги, разбира се, това ще бъде а, техна, техна грешка, но нека не, не забравяме, че понякога някои медикаменти предизвикват а, с смъртни случаи, десетки, стотици пациенти са умирали, така че не можем да оставиме производителите да кажат, ами ние не сме отговорни, така че... Моето предложение е че в никакъв случай ние не можем да забраним или да ограничим е, лекарите да предоставят информация. Ние не можем да лишим пациента и лекара от взаимоотношения, в крайна сметка, клетвата на Хипократ е обвързваща но хората трябва да имат възможност да получават допълнителна информация, но ако в момента в Германия пациент не може да да получи е, втора листовка или копия от е, опътването, то поне трябва да има възможност да получи информация е, по телефона. И тази информация може да бъде предоставена от един масив информационен масив а, разбира се, това са малко сложни неща. Но бих искал да отправя един въпрос към комисията, тъй като сред нас има представител на Комайси. По въпроса на саморегулирането и сърегулирането, съвместното регулиране. В Швеция се казва, че има авто регулиране, самостоятелно регулиране, но всъщност на практика не е така, тъй като съществува един а, обществен орган, който а, на, на практика регулира а, нещата. Така че тук не става дума за а, саморегулиране, а по-скоро за съвместно регулиране. Така че аз искам да знам какво е отношението на комисията. Според мен има един, е, има по-скоро езиков редакционен проблем. Искам комисията да, обс... да не обсъди. Първо господин Бозой, а после ще говорите с комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за положителните реакции и конструктивния им подход. Не разбирам защо не съм видял такъв подход и в Комисията по околна среда, където нещата не вървят в същата посока. Работя в тясно сътрудничество с господин Де Благодаря му за положителните предложения. Ще взема предвид неговите коментари по отношение на устното предоставяне на информация ще обсъдим всяко изменение едно по едно, така че да постигнем координация помежду си до окончателното гласуване. Много от колегите ясно заявиха, че не само трябва да забраним рекламата на лекарствени продукти по лекарско предписание, но освен това трябва да има ясно разграничаване между а, информация, информация, която се търси и такава, която се натрапва на пациентите. Ето защо искам да изключим печатните издания от източниците на информация. Те могат да предоставят полезна информация, но в същото време могат да бъдат мястото, където да се осъществява скрита реклама. Мисля, че обхвата на директивата е а, за лекарствата отпускани по лекарско предписание и не смятам, че той трябва да се разширява. А, що се отнася до рекламата към широката общественост, в много държави, както и в моята страна, може да се види различна информация, но трябва да е ясно, че трябва да запазим забраната към лекарствата по лекарско предписание. Вярвам, че медикаментите и прекия контакт между лекар и пациент трябва да останат основният начин за лечение на пациентите. Ето защо бихме искали да видим в различни вебсайтове и материали не е задължително схеми на лечение, или различни подходи към различни а, заболявания, а просто неутрална информация за различните а, медикаменти. Виждаме, че в момента различните листовки, които купуваме заедно с лекарствата са в печатен вид. Можем да ги намерим и в интернет и в други материали, защото пациентите търсят този вид информация. В противен случай Съгласен съм с господин Декампус не само защото съм следвал медицина, и защото така естествено директният контакт между лекар и пациент трябва да остане критично важен в лекуването на различните заболявания. Искам да благодаря на госпожа Гебхарт за това, че тя обеща много от предложените от мен изменения да бъдат подкрепени от водената от нея група тук в комисията ИМКО. Искам да включа вашето предложение относно задължението на доставчиците за представяне на публично достъпна информация. Ще се консултирам с вас относно за формулировката на текста, който да включим като изменение. И на последно място, напълно съм съгласен с е, новия времеви график. Мисля, че допълнителните 12 дни за размишляване по а, измененията и един месец за преговори с Комисията по околна среда ще увеличат шанса в крайна сметка тази директива да бъде приета от Европейския парламент. Благодаря. Uh, Благодаря. Това е определения времеви график. Сега имаме кратко време Господин Фербойгер и професор Корея де Кампус ви зададоха конкретни въпроси. Искате ли да отговорите и да добавите преди да приключим тази точка? Yes, Благодаря ви, господин председател. Пред проекто директивата предвижда контрол на разпространената информация. Също така има и един абзац, който дава възможност на държавите членки да включат в цялата целия процес авторегули, саморегулиращи или съвместно регулиращи органи, т.е. асоциации на производителите или на потребителите така че на практика държавите членки имат избор. Това е поли, пол, политически, политически избор. Колко е от кой от двата органи да включат. А, доколкото разбирам, отказаното за Швеция става дума за орган, който упражнява с съвместно регулиране. Благодаря ви много. Ще продължиме дискусията в края на април. А сега а, малка почивка, за да можете да си изпиете кафето до 10 часа. Ще гласуваме електронно, защото имаме много неща за гласуване. Така че много ви моля, пригответе си картите. Госпожа Парванова. благодаря ви, господин председател. Виждам в българския превод, че името на директивата е, е, е преведена по друг начин. В, а, има разминаване а, на в заглавието, така че много а, моля да се сигнализира това на а, а, службите за превод. Благодаря ви, госпожа Парванова, за това, че така имате много зорко око и в 10 часа ще гласуваме. Uh, uh, take... Моля да заемете места. Готови сме да започнем с гласуването. Right, could we, um, uh, could I invite you to take your places, please? Uh, I think... Моля, заемете места. Възнамерявам да използваме системата за електронно гласуване. Тогава, когато а, има съмнения, so we won't use the electronic system for every vote, but where they're close. If I could ask... Um... Искам да ви помоля да проверите дали работи системата. Да тестваме системата. Нека всички, които ще гласуват, е, да поставят своите карти. Това ще ни помогне. Ще видим е, колко сте на брой. До този момент имаме 26 души. Нека проверим системата. Моля, проверете дали картите ви са поставени. Нека направим тест. Системата ще покаже мисля, че току-що я рестартирахме и ще ни отнеме малко време. Right. What's happening here? That's the number of cards in. Uh, so can we just test by opening a vote? Um, just to test the number of people. So could, could you please... No, uh, no, we've now reset it to open the vote. И така, сега рестартирахме системата. Моля всички да гласувате. Uh, за, против или въздържали сте, моля просто натиснете копчето. Откривам гласуването. Press your buttons now. Well, mine is working here, all right. No. All right. All right, let's clear the vote and start again then. Нека да започнем от начало. Начало на гласуването, край.

ако възнамеряват да гласуват. Пре, първата редица. Системата не работи за тях. М- моля, поставете картите. Can you, clear, can you close the vote? Right. Right, look, let's just have one more time now. Още веднъж моля Нека всички, които ще използват картите си, да ги поставят в устройствата. Така. Поставена ли е правилно картата? Okay. Right, let's do just a final check now. И нека една последна проверка. Край на гласуването, проверка на броя гласове. А моля всички членове на парламента да гласуват сега за. Нека всички да гласуват за. Само членовете на парламента и никой друг. Господин Декампус се присъедини. Uh, e Край на гласуването. 32 са гласували. Край на гласуването. Нека всички да гласуват от СНД. Uh, right. okay. Нека всички членове на групата СНД да гласуват. Край на гласуването. 9. Сигурен съм, че сте повече от 9. 10. И нека да, нека да гласуват членовете на либералите. Нека всички либерали да гласуват. Край на гласуването. 4. Това е точния брой. Кой друг имаме тук? Представители на зелените. Всичко наред ли? Не? Сега ще разрешим проблема. Надявах се да спестим време с електронното гласуване, но може би изгубихме доста. За в бъдеще хората, които използват е, тази зала, ще имат предимството системата да е проверена предварително. Uh, Нека всички останали партии да гласуват сега. И така, моля, гласувайте за а, зелените и ECR. Моля, гласувайте. Работят ли устройствата на всички? Край на гласуването. Госпожа Стасен, всичко наред ли е? Добре. И нека сега да започнем. Благодаря. Сега, първото гласуване е по доклада на госпожа Вайс Гербер. Къде е докладчика? Имате ли а, нещо, което искате да кажете преди гласуването? Благодаря. Докладът всъщност цели намаляването на бюрократичното бреме, едно по-добро законодателство. Е, с него се отменят е, редица директиви в областта на метрологията е, и за да не се получи правен вакуум, само една се отменя изцяло, а текста на другите се е, включва в новата. Имаше най-различни предложения, включително на госпожа Гебхарт. И е, аз е, обсъдих проблема с правната служба, откъдето получих становище, за да имаме ясна позиция пред съвета. Е, така че в рамките на междуинституционалното споразумение да постигнем текста да бъде включен в от старите директиви да бъде включен в новата. Имахме много добро сътрудничество с съвета. Благодаря. Uh, Благодаря за извършената работа. Нека гласувам. Благодаря, Евлин Гебхарт. А, да, нашите е, идеи бяха доста близки, макар че са в две различни области, те са напълно съвместими. Както знаем, намаляването на бюрокрацията е трудна работа. И е, комисията предлага взаимно признаване е, за моята група това беше проблем. Комисията заяви, че иска това да, бъде, да, да, да се подходи с а, хоризонтално. За мен това не е възможно, макар че в други области сме го правили. Не виждам защо да не е възможно и за това аз държа на моето изменение. Изменение 15. Ако не бъде прието, ще е, гласуваме 14. Няма да допълвам с устно изменение. Знам какво мисли мнозинството от членовете на комисията. Съгласна съм и с госпожа Вайс Гебер, която предлага да замесне 2013 с 2014. Е, и тук правя декларация за протокола. Ако изменението на госпожа е, Вайс Гербер бъде прието в някакъв променен вид, ние, моята група, ще подкрепи доклада на госпожа Вайс Гербер което означава, че при преговорите с съвета и комисията ще бъде необходимо да обсъдим променянето на датата на годината всъщност. И е, двете други институции да се съгласят с тази промяна. Мисля, че компромисът трябва да бъде приемлив. И е, така ще мога да не представя предвиденото от мене устно изменение, но трябва да се гласува изменение 15. Така иска моята група. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, es geht schlichtweg darum. Благодаря за подкрепата. Юридическата служба каза, че правната служба каза, че не можем да се позоваваме на едно преразглеждане, което на практика не е извършено. В междуинституционното споразумение може да се предвиди, че можем да се позовеме е, на преразгледаната директива. Така че ако радвам се, радвам се, че и се радвам, че госпожа Герхард ме подкрепя, ако можем да постигнем това, аз ще настоявам това да бъде записано в междуинституционното споразумение. Сега нека да гласуваме. Искам само да кажа, че комисията ще а, излезе с а, изявление и мисля, че а, тогава докладчиците и докладчиците в сянка ще трябва да а, видят дали има някакви пречки, противоречия и така нататък. Сега. Член минус едно, нов от госпожа Вайсгербер за, против, приема се. Изменение 15, член 1. Моля електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Мисля, че вече а, приключихме гласуването, но очевидно се отхвърля с 9 за и 23 минус, а, против и един въздържал се. И така продължаваме с изменение 14 на Вайс Гербер. За, против, приема се. 6 отпада. Продължаваме с член 1А нов. Изменение 7 от Аня Вайсгербер за. Против. Приема се. Доколкото разбрах, госпожа Гебхарт не настоява за устното си изменение. Затова го пропускаме. Мисля, че с приемането на изменение 14, 16 и 18 се считат за приети, така че можем да продължим с измененията на страница 6, изменение 12. А това гласуване беше критично важно. И сега имаме точка от премпила 6, изменение 12 от госпожа Гебхарт. Моля електронно гласуване. Моля гласувайте по изменение 12. Край на гласуването. Отхвърля се с 10 за и 23 гласа против. Продължаваме се с изменение 2 на госпожа Вайс Гербер за, против, приема се. Изменение 3 от госпожа Вайс Гербер за. А, не е необходимо да гласуваме. Извинява се оратора. И сега Преминаваме към окончателното гласуване електронно. Откривам гласуването за. Извинявайте, електронното гласуване. Отворено, затворено. Приема се. 30 за, 3 въздържали се. Поздравления, госпожо Вайс Гербер. Мисля, че това ви дава доста силни позиции в преговорите с съвета. Благодаря ви. И сега можем да продължим с становището за прилагането на правата на интелектуална собственост. Госпожо докладчик, имате ли желание да добавите нещо преди гласуване? Е, я бих хотела подяковат. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които работиха заедно с мен по това сложно досие. Ще се борим за този доклад в комисията Юри. Беше отложено гласуването с един месец, но сме изправени тук пред някои проблеми. Най-напред трябва да решим кога можем да поискаме разделно гласуване и кога не. Имаме компромисно предложение. Някои казаха, че не може да подкрепим разделно гласуване, но ще подкрепим такова гласуване за компромиса, който беше представен от политическа група SAD. Освен това, има а, а, списък за гласуване за изменения 30 и 31. За някои а, има отбелязан минус, за други плюс, но както а, докладчика, така и НП подкрепят а, тези изменения, защото компромисното изменение, което първоначално беше договорено за разделно гласуване, беше оттеглено. Не искам да отнемам твърде много време от не искам да отнемам твърде много време, защото това е сложно гласуване. Благодаря, казва председателя. Има няколко компромисни изменения. Трябва да ги разгледаме внимателно. Искам да ви информирам, че настоящото заседание се излъчва по интернет пряко. Освен това, от нашата вътрешна телевизия имаме екип, който изготвя програма за работата на комисиите, така че те отделят специално внимание на нашата комисия. Исках да ви информирам за това. Госпожа Рапти, искате ли думата? Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Преди да гласуваме, бих искала да благодаря на госпожа Ройтова и на другите колеги. Става дума за едно становище от огромно значение, което наистина ще ни позволи да направим крачка напред. Струва ми се, че наистина трябва да се радваме за това, че се обединихме около компромисните предложения. Знам, че ще е необходимо още работа по някой от тях. Нека да спомена някой от тях. А, ние се споразумяхме да разгледаме юридическите мерки, които трябва да се вземат в случай на нарушение, като може дори да се предвиди и наказателни мерки, тъй като човешкия живот може да бъде застрашен. Второ, мерките за защита на личния живот. Това е много важно. Защото не, не забравяйте, че по време на предишния си мандат това е един проблем, по който много се говори, много обсъждахме. И още един проблем, който искам да подчертая, става дума за информацията. Достъпът на информация, надежната информация, защото само информираният потребител е добър потребител. Нашата цел е защита на потребителя и защита на интелектуалната собственост. За това нека да не допускаме да се сблъскаме отново с проблемите, с които се сблъсквахме, когато обсъждахме етиктирането. По точка 8 моята група има някои възражения. Става дума за използване на препарата който е произведен при нарушаване на интелектуалната собственост. Нека да ни отваряме едно прозорче или една врата за появяването на тези препарати на пазара. Още повече, че не, съвсем не сме сигурни че тези препарати не са е, опасни за човешкото здраве. Госпожа Ройтова е лекар, тя е била министър на здравеопазването и предполагам, че отлично разбира това, което имам предвид. И при всички случаи бих искала да има гаранции. Гаранции в посока здравето на потребителите. А що се отнася до защита на интелектуалната собственост, това означава, че ние защитаваме правата на създателите на даден е, препарат. И трябва да видим дали има добро разпределение на процедурите. Госп... Господин Ансъм, госпожа Ройтова, но ние трябва и да гласуваме. Става дума нещо по гласуването, господин Ансум. Може би ако искате да ни кажете как да гласуваме, но при всички случаи вече сме обсъдили този проблем. Целта е да работиме с водещата комисия, така че мисля, че сега би трябвало да се да не навлизаме в политически коментари. Госпожа Ройтова, ако искате нещо да кажете. Е, по гласуването. Да, искам да се извиня на комисията и на докладчика. Не бях прав в е, думите си, когато диску... дискутирахме това последния път. Казах, че вече има знаци за качество. Объркал съм това с колективните знаци в националните законодателства. Съгласен съм с госпожа Ройтева, че това може да се окаже една полезна добавка към законодателството. Благодаря за разяснението, казва председателя. Нека да продължим с гласуването. Госпожа Ройтова. Благодаря. Искам да задам въпрос на докладчика. тълкувам думите ви че ще имаме устно изменение на параграфа, който се занимава с потенциалното използване преди одобрение на притежателите на знаците. Това ли предлагате вие като част от устното си изменение, защото първоначалното компромисно изменение съдържаше това, то беше оттеглено а, именно по ваше искане и не разбирам какво точно се случва. Ще разгледаме изменението тогава, когато стигнем до а, тази конкретна точка, казва председателя. Мисля, че мога да помоля за малко подкрепа. Тук напълно съм, се съгласявам с компромисните изменения. И само ако те не бъдат прияти, ще искам а, моята забележка да бъде взета предвид. Добре, казва председателя, ще оставим този въпрос, докато а, стигнем до, вашето, а, до вашата позиция. Тогава ще можем а, да помолим комисията да го приеме. А моля докладчиците да ни представят компромисна позиция, съгласувана, преди да гласуваме, иначе няма да бъде честно към гласуващите. Нека сега да започнем най-напред. Имаме нов параграф, минус едно, предложена от госпожа Тют. За, против, приема се с мнозинство. Компромисно изменение едно. За, против, двама против, приема се с мнозинство. Продължаваме с изменение 7 от Кристиан Енгстрем. Ще помоля за електронно гласуване по първото изменение на Кристиан Енгстрем. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 против и 14 за. Продължаваме с компромисно изменение 2 за против Приема се с мнозинство. Продължаваме с изменение 14 на госпожа Ройтева за против. Приема се с мнозинство. Продължаваме с параграф 3. Първото изменение на господин Гройцман беше за заличаване на целия параграф. За. Против. Отхвърля се. Продължаваме с компромисно изменение 3. За. Против. Мисля, че ще е необходимо да проверим с електронно гласуване. И така, компромисно изменение 3. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за 11 против. И така сега продължаваме с изменение 20 на господин Мандерс за против. Приема се с мнозинство. Продължаваме с изменение 21 на госпожа Ройтова и господин Екстрюм за против. Приема се с мнозинство. Компромисно изменение 4 за, против, приема се. Изменение 25 на господин Мандерс за. Ще проверим с електронно гласуване. Изменение 25 на господин Мандерс. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 17 за и 15 против. Продължаваме с изменение 26 на госпожа Тюн. За. Против. Приема се с голямо мнозинство. Изменение 27 на госпожа Рапти. За. Против. Приема се. Изменение 21 на господин Кройцман. За. Против. Приема се с мнозинство. Изменение 29 на господин Мандърс за, против, отхвърля се с голямо мнозинство. Изменение 30 на господин Кройцман и господин Алваро за, против, приема се. Изменение 31 на господин Дионг Електронно гласуване по изменение 31 от господин Дейон. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство 28 на 4. Продължаваме с изменение 32 на господин Мандерс за. Нека проверим с електронно гласуване. Начало на гласуването по изменение 32 на господин Мандерс. Край на гласуването. Приема се с 17 гласа за и 5, срещу 15 против. Продължаваме с компромисно изменение 5 на госпожа Ройтева за против. Приема се с голямо мнозинство. Изменение 37 на господин Мандерс. Начало на електронното гласуване по изменение 37 на господин Мандерс. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 16 за 14 против и 1 въздържал се. Продължаваме с изменение 38 на а, господин Шваб. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се с 17 гласа за, 13 против и 1 въздържал се. Изменение 39 на господин Тръчев. Петковски. За. Против. Отхвърля се с голямо мнозинство. Изменение 40 на господин Шестковски. За. Мисля, че е по-добре да гласуваме електронно и така от начало на гласуването по изменение 40. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 гласа против, 14 за. Изменение 41 на господин Троческовски. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. 16 гласа за и 16 против. Отхвърля се. Изменение 42 на господин Трешевски. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Компромисно изменение 6 от госпожа Ройтова и господин Дион. Ще гласуваме електронно. И така, компромисно изменение 6. Начало на гласуването. Електронно гласуване. Начало на гласуването по изменение 6. Приема се с 16 гласа за, 15 против 1 въздържал се. Продължаваме с следващото компромисно изменение. Тук сме помолени за разделно гласуване по компромисно изменение 7. Това обаче не присъства в моя списък за гласуване. Сега гледаме компромисно изменение 7. Доколкото разбирам, помолени сме от групата на социалистите и демократите за разделно гласуване по, на последния параграф, където се говори за образование на младите европейски потребители, така че гласуваме разделно, най-напред по първата част от насърчаване до подправяне на стоки. Кои са за първата част на компромисно изменение 7? Против? Приема се. И сега откривам гласуването по втората част. Електронно гласуване. Начало на гласуването по втората част на компромисно изменение 7. Край на гласуването. Приема се с 17 гласа за и срещу 14 против. Продължаваме с изменение 47, предложено от мен. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Изменение 48 от председателя. За, против, Приема се с голямо мнозинство. Изменение 50 от господин Мандерс за, против. Приема се с голямо мнозинство отново. Изменение 51 от госпожа Ройтова за, против. Приема се. Изменение 52 от госпожа Ройтова за, против. Също се приема. Изменение 53 от госпожа Ройтова е оттеглено. И последната страница. Може ли да гласуваме всичките тези изменения на блок? Мисля, че ще трябва обаче да ги разгледаме по-отделно, иначе става твърде сложно. Изменени 54 за, против, приема се. Изменени 55 за, против,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 против, приема се. Изменение 62. За, против, приема се. А, не питам за въздържали се. Ако някой иска да се въздържи, може да покаже. 63. За, против, приема се. 64. Ще гласуваме електронно по изменение 64. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за, срещу 12 против. Продължаваме с окончателното гласуване по цялостното становище. Ще гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 29 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравления, госпожо Ройтева. Благодаря. Зная, че сега ви предстои да свършите интересна работа с Комисията по правни въпроси по това предложение. Сега ще гласуваме доклада на господин Рипо. Новаторска политика на общността. Искате ли нещо да кажете, господин Рипо? Виждам, че господин Рипо иска да каже нещо. Arvoisa puheenjohtaja, olitte aivan oikeassa eilen. Господин председател, вчера бяхте прав. Предложението за 3% наистина е, а, е правилно. Вие, вие бяхте абсолютно прав. Прав става дума за 3% от БВП. Аз мислех, че това искате да предложите някакво изменение в начина на гласуване. Не, добре. Хубаво. Сега нека да гласуваме доклада на господин, т.е. Е становището на господин Репо, параграф 1, компромисно изменение 1 за против. Приема се. Изменение 3 на господин Кръцман за против. Приема се. Има едно устно изменение. Устното изменение на госпожа Руле се включва. Кой е за? За. Против. Приема се с голямо мнозинство. Параграф 3. Изменение 5 на докладчика за против. Приема се. Изменение 4 на госпожа Иванова за против. Приема се. Изменение 6 на господин Кройцман за против. Приема се. Изменение 7 госпожа Иванова за против. Приема се. Осмо на господин Кройцман за против. Приема се. Девето, госпожа Иванова, за, против. Приема се. Десет на господин Репо, за, против. Приема се. Така, браво, господин Репо. Успяли сте да убедите всички. Сега електронно гласуване, цялото становище. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се с 29 класа, един против, двама въздържали се. Вашия първи доклад, господин докладчик, е одобрен и прием. Uh, Надявам се, че ще е първи от много такива. А сега ще глас... последния доклад, който ще гласуваме, т.е. новище на госпожа Бастос относно фалшифицирани лекарствени продукти. Къде е госпожа Васто? Или е докладчик отсъства? Дали госпожа Бастос ще дойде или на път ли е? Може би да започнем гласуване, пък тя ще, тя ще дойде, ще се присъедини към нас в процеса, тъй като имаме много точки за гласуване. Okay. Right, okay. Right. Uh... uh Госпожа Герхард. Докато чакаме госпожа Бастус, мога да ви представя становището на госпожа Вайлер. Докладчик Сянка оттегляме изменения 20 и 24, 21-24 и искам да ви предупредя предварително, ще гласуваме за изменение 1834 и 37. Това е за групата на социалистите. Um, uh, от другите докладчици в Сянка би, били искал да е, каже нещо преди да започнем гласуването. Така, добре, значи да гласуваме компромисно изменение едно от четиримата докладчици в сянка за, против, приема се. Така, минаваме на 32 на господин Фокс за. Нека да гласуваме електронно. 32 на господин Фокс. Гласуването приключи. При, приема се с 24 гласа, 10 против 34-5 с отегли, 35 на госпожа Вайлер. Гласувайте електронно, ако обичате. 35 изменение на госпожа Вайлер. Започнете гласуване. Гласуването приключи. 13 за 19 против отхвърля се. 37 на госпожа Бастос, която е вече сред нас. За, против, приема се. Е, може би докладчика е тук. Започнахме гласуването. Е, имате ли нещо да кажете? Госпожа Герпарт? е, обясни някои коментари по някои неща по гласуването, така че сега мога да, да спреме гласуването временно, за да кажете какво искате да кажете. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на докладчиците в Сянка и всички колеги, които внесаха изменения. Благодаря за тяхното сътрудничество. Така постигнахме един много положителен резултат, много по-положителен, отколкото съм очаквана, очаквам. И искам да благодаря на всички, които допринесаха до това предложение, е, доклада за това предложение за директива, което е много деликатна, много чувствителна тема. Е, е, това е една законодателна инициатива на Комисията за фалшифицираните лекарства, защото знаем, че в практиката има много широко разпространение на фалшифицирани лекарства и целта на нашата комисия е именно да защити пациентите, но не само да защити и индустрията и европейските предприятия в е, фармаци... фармацистични предприятия, които страдат от е, това. И смятам, че Комисията по околна среда в окончателния си вод ще при, е приеме измененията на позицията на нашата комисия. Благодаря ви. Благодаря ви за тези обяснения. Искам само да ви припомня, че приехме изменение 37, сега 36-то на госпожа Вайлер. За изменението на госпожа Вайлер за против, въздържали се, приема се. 39 на господин Фокс е оттеглено, 40 и 41 за, против, отхвърля се. 42 на госпожа Вайлар. Нека да гласуваме електронно. Става дума за изменение 42 на госпожа Вайлер. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се с 17 гласа за, 16 против, 1 въздържал се. Сега, устно изменение на госпожа Бастос. Устното гласуване на госпожа Бастос за, против. Приема се. Значи 43 отпада, 44-то на госпожа Басто за, против. Приема се. Устно изменение 6 на госпожа Басто за, против. Приема се. Шесто отпада. 45-то и 46-то. Не, не, извинете. Не, просто те отпадат. Значи 47. 45 отпада, струва ми се. Да. Само за момент да провериме. Трябва да гласуваме 45-то, извинете. Така, значи изменение 45-то и 46-то. Кой е за? Против.

трябваше да го гласуваме само ако устното предложение на госпожа Бастус беше отхвърлено, но тъй като то бе прието, няма необходимост да се гласува. You, Благодаря, господин председател. По повод изменение 47. Е, в устното изменение във втората му част където се казва би трябвало да бъде, трябва да бъде, shall be, трябва да стане на английски should take into consideration, трябва да вземе под внимание. Би трябвало да вземе под внимание. fit както и цената на съответните лекарствени средства. Значи да вземеме предвид трябва да вземе предвид, да се вземе предвид цената на съответното лекарство. Значи да вземе предвид цената на съответното лекарство. Добре. Не, нека, нека да, да уточним нещата за 45 и 46. Значи няма да гласуваме. Отменя се гласуването по 45-46, а сега 47. 47 разделно гласуване на изменението на госпожа Парванова. Първа, първа част, ако обичате, а след това втора част. За първа част. Против. Приема се. Втора част. Госпожа Бост, Бастос внесе устно изменение. Ако добре ви разбрах, трябва, и трябва да се вземе предвид цена на съответното лекарство или медицински продукт. Госпожа Първанова, съгласна ли сте? Да. Добре, за против Приема се. Седмо. Седмо на госпожа Бастос за против. Приема се. 48 на господин Фокс за против. Приема се. Седмо вече приехме, значи 49-то на госпожа Вайлер за против, приема се 50, за, против, приема се. Осмо на госпожа Бастос за, против, приема се. Девето на госпожа Бастос за, против, приема се. 51, госпожа Първанова за, против, приема се. 52 госпожа Вайлер за против. Приема се 10 на госпожа Басос за против. Приема се член 2, 53 на господин Фокс. Електронно гласуване. Става дума за изменение 53 на господин Фокс. Приключи гласуването. Приема се с 23 гласа, 11 против, 54 на господин Фокс. Глас, моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се с 25 гласа за 9 против, 55 на господин Фокс. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се с 22 гласа, 11 против, 56-то. Не съм много сигурен дали трябва да го гласуваме. Значи 56 отпада, тъй като приехме 32 изменение. Сега съображение 11 господин Мандърс за против. Отхвърля се. Едно на госпожа Бастос се оттегля. 13-то госпожа Бастос. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се 22 гласа, 11 против. Така, 12 отпада. Второ се от... е оттеглено. 14 то изменение за, против. Приема се 15 на госпожа Басто за против. Приема се 16 е госпожа Вайлер за против. Приема се 17 е на, господин, на госпожа Басто за против. Приема се 19 е оттеглено, 18 на господин Басто за против. Приема се трето на госпожа Басто за против, приема се. 20 и 21 изменение за, против, отхвърлят се. 22 трябва ли да гласуваме 22 48 е прието. Значи трябва да гласуваме 22 на господин Фокс за против. Отхвърля се. 23 и 24 са и 25 са оттеглени. 26 за против. Приема се. И 27 на госпожа Първанова за против. Приема се. Сега ще гласуваме проекто становището. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се с 30 гласа за и двама въздържали се. Поздравление, госпожа Бастос, благодаря. И пожелаваме на докладчиците в сянка да защитит нашата позиция пред Комисията по околна среда в 11 часа доклада на госпожа Руля. Uh, Извинявам се. Проверявах само дали господин Виднер е тук. А, искате ли да го изчакаме? Той е на път. Ще пристигне скоро. Да го изчакаме ли? Um, Че можем да използваме пълноценно времето, с което разполагаме. Имаме един всеобхватен доклад, който да разгледаме. И така, мисля, че можем да започнем. А тук ли са всички докладчици в сянка? Мисля, че не. Господин Енгъл е тук. Мисля, че ще изчакаме да се появят всички докладчици в сянка. Господин Кройцмер е тук, аз съм тук. Господин Трансфел Фидер е тук, господин Салвини не е тук. Мисля, че трябва да изчакаме Господин Енгел, на път ли е? И господя, госпожа Веню, необходимо е докладчиците в сянка да присъстват. Okay, ladies and gentlemen. Дами и господа, мисля, че всички докладчици в Сянка вече присъстват. Комисията също е, има своя представител тук. Господин Винер също пристига. Имаме представител на генерална дирекция пазар. Можем да започнем. Давам думата на нашия докладчик. Благодаря. Имах доста разговори с представители на комисията. Не е страшно, че закъсняват. Благодаря на всички докладчици в Сянка за доверието, което ми оказаха и за доброто сътрудничество при подготвянето на доклада. Надявам се да не съм ги разочаровала. Благодаря също на секретарията, който ни даде допълнителна възможност да допълним още четири страници. Успях да договоря по-дълъг доклад. Текстът е, е доста сбит, между другото. Аз предложих някои изменения и ще ги изпратя на всички, които се интересуват, но по принцип а, а, направих една нова структура с а, отделни глави, подзаглавия за да може нещата да са по-ясни и текстът да има по-политически вид. Исках първо да получа съгласието на докладчиците в сянка, но според мен с новите заглавия текстът е много по-разбираем. При положение, че той трябва да се сбие, ние не сме още пробвали, търсили мнението на други, но е, направихме допитване до предприятията, до е, всички заинтересовани страни. Разбира се, не съм могла да включа всички проблеми, които бяха изложени пред мен. Е, говорих и с е, строителите на социални жилища или с е, градоустройствени обществени поръчки за градоустройствено развитие. Ускорява се законодателната дейност в областта на обществените поръчки, но а, някакси тенденцията върви в намаляване на а, възможности за действие на общините. А, И между другото, обществените поръчки придобиват една форма, която до сега не сме виждали. Не сме си представили, че примерно градоустройството може да бъде обект на обществена поръчка, но когато една община иска да закупи терен, за да построи нещо или да предостави този терен на дадено предприятие, да кажем, компютърно предприятие, което иска да си открие филиал там. В Германия, например, съдебната практика от съдебната практика проистича, че това трябва да стане с, съдебна поръчка. Същото въжи за съдебната практика на Съдна Европейския съюз на много области вече се прилагат обществените поръчки. Там, където до сега това не беше практика, което означава, че обществените власти имат все по-малко възможности да варират, да боравят с обществените поръчки. И за това при оценката приканвам да бъдат разгледани становищата абсолютно на всички заинтересовани страни, защото не трябва да сбъркаме, не можем да си го позволим. Комисията по международна търговия знае, че ако възникне проблем в строителния отрасъл с предприятия от трети страни, които са в конкуренция за получаването на субсидии в собствената си страна, това не е, е един елемент, който също трябва да бъде отчетен при оценката. Освен това, трябва да се гарантира правна сигурност. И а, между другото, тези, които възлагат обществени поръчки, трябва да бъдат стимулирани да избират наистина най-добрата оферта, не само най-ефтината. Да се прецени а, съотношението качество-цена. Качество-цена. Необходимо е да се гарантира една по-добра координация, генерална дирекция, пазари. И освен това да има един общ портал в интернет. Така че всички участници, всички заинтересовани от дадена обществена поръчка да могат лесно да се осведомят кой е възложителя, в кой сектор се възлага и така нататък. Споменавам и економическите критерии, които са включени в директивата. Знам, че в някои държави членки има дискусии, има спорове съгласно директивата, възложителят трябва да се основе на известни критерии, за да избере съответната от оферта. Цена, качество и така нататък в в Германия имаме проблем с обществените поръчки поради неясноти в законодателството. но Не трябва да прехвърляме този проблем на европейско равнище, така че е, трябва да внимаваме. Между другото има проблеми с превода, например в френския превод, има грешка там, къде става въпрос само за контакти между обществен-обществен сектор, е сложен обществен-частен. Вече не се контролират преводите. Аз коригирах английския вариант, където също имаше проблеми с превода. Ако видите нещо неточно или неясно, моля, кажете ми го, за да бъде оправено. А, много ценя вашите коментари, вашите бележки, дебата и нещо, което също не искам да пропусна по отношение на новото законодателство. Знаете, че комисията започна анкета за концесиите и в момента подготвя проучване за въздействие. В миналото винаги сме подкрепили подобни инициативи след многобройните разговори, които водих, съм убедена обаче, че сега би било грешка да а, правим такъв частичен законодателен акт. Нека да изчакаме оценката на въздействието и когато директивата за правните средства бъде приета, тогава да а, решим. Не, нека изчакаме 2-3 години да минат, а, да мине срока да превършат тези проучвания, да се даде оценка за въздействието, да се адаптира и консолидира законодателството във всички държави и членки, тъй като е необходимо всички общини, всички предприятия да са наясно, да знаят какво е законовото положение. Затова нека да не предприемаме такива законодателни инициативи, които ограничават и без това е, ограничените възможности. Държавите членки ще прилагат сигурно различно директивата за правните средства, така че после ще се наложи да чакаме и съдебната практика на съда. За това призовавам и комисията да не предлага нови законодателни актове в тази област, от концесии, в обществени поръчки, защото това ще ограничава все повече тяхното поле за действие. Обществените поръчки са от основно значение. Uh, Благодаря, госпожо Реле, за всеобхватния доклад. Зная, че вие проведохте дискусии с докладчиците в Сянка, включително и с мен. Има и допълнителни страници, които са много добре обосновани. Мисля, че имаме да покрием много точки и по-късно ще поговорим по тях. Приветствам комисията. Имаме силен екип от Генерална дирекция Вътрешен пазар. Добре дошли. Искам да приветствам и госпожа Верхен от комисията по Комисията по регионално развитие и госпожа Реглик, която също присъства тук. Добре дошли. И така, нека да дадем думата на докладчиците в сянка най-напред. Госпожа Ханслека и господин Верхак също искат да говорят. Ангел Кройсман, включително и аз като докладчик в сянка искат думата господин Филетис, господин Ханслик и госпожа Кефарт. Ако някой друг иска да се изкаже, господин Шваб, някой друг, госпожо Тюн, и госпожа Венен, разбира се. Имаме много време, но ще следя времето, с което разполагаме, така че комисията да има възможност да коментира. Най-напред господин Анкел има думата. Благодаря, господин председател. Първо, както и вие казахте, и аз искам да подчертая, че и качеството и а, структурата на доклада са отлични. Благодаря на госпожа Руля за това, че е готова да изслуша чуждите мнения. Аз приветствам нейния подход, който е да се увеличи правната сигурност в една област, която не подлежи на цялостно законоуреждане, защото естествено винаги ще има звена, които смятат, че техните права са накърнени, които ще се обърнат към съдебната власт, но това при всички случаи не бива да ни спира да увеличим правната а, сигурност и да осигуриме гаранции както за възлагащите поръчки, така и за извършващите изпълнителите на поръчките, като същевременно създадеме едно законодателство, което да покрива всички области а, и което да е в интерес на тези, които възлагат поръчки и на тези, които ги изпълняват. А, основното, разбира се, е да, е офертите, най- най-добрите економи... оферти от економическа гледна точка, но също така и е, екологични, като се вземат и екологичните е, критерии. Обикновено обаче най-низката оферта и е, е и най-елементарната, най-базисната. Така че трябва по някакъв начин да се добавят допълнителни критерии, свързани с избора на най-низката оферта. Бих искал също така да кажа, че в макар и символично в този доклад присъстват малките и средни предприятия. Ние сме в крайна сметка парламент, който подкрепя, който непрекъснато говори за малките и средни предприятия и това е отразено в доклада на, господин, на госпожа Руле. Що се отнася до концесиите при изпълнение на при предла, предлагане на а, услуги. Аз мисля, че не, не трябва да бъдем прекалено амбициозни, защото знаете, че в миналото а, имаше известни препятствия и трябваше да, от, да изоставиме този този аспект. Мисля, че докато няма някакви пречки и някакви изкривяване на конкуренцията, нещата могат да останат такива, каквито са. Но, ако комисията и знам, че там има подобни е, мнения, ако комисията е готова да направи законодателни предложения, то тези предложения трябва да има точно определено, определени е, обекти. Тоест, защото спомням си, че по, че по време на изслушването комисара каза, че да, той иска да се работи в тази област, но когато му се зададаха конкретни въпроси, той не даде конкретни отговори. А ние искахме да знаем, ще се, ще, ако ще се вземат и ще се правят законодателни е, предложения, в каква област, на как, какви ще бъдат е, е, обектите на законодателството, така че не получихме отговори, както казах. Та, заключение, господин председател много от заинтересованите страни или операторите в тази област не желаят и не са склонни да приемат едно по обхватно а, законодателство. Затова господа Роля е права, като казва, че трябва да има повече правна сигурност, по-ясни неща. Нека да не взимаме излишни а, решения и прекалено много законодателни мерки. Благодаря ви. Господин... Благодаря. И аз искам да благодаря на госпожа Руре за отличната работа и за този чудесен дух на сътрудничество, който се вижда и от нейния доклад. Е, тя слуша и отчете желанията на всички докладчици сянка, с които тя правеше общи срещи. Искам да наистина аз да се спра на голямата правна несигурност, която тежи не само върху възложителите, но и върху малките и средни предприятия и за това се обръщам към представителите на комисията. Има една поредица инициативи Soft Law, които само объркват нещата и много от тях са опровергани от решение на Съда на Европейския съюз, особено по отношение на концесиите и партньорството държавен частен сектор а, трябва да се гарантира по-голяма гъвкавост и се надявам службите на комисията да отчетат тази нужда и дори ако не се приемат нови законодателни актове, да се доуточнят дефинициите и правните правила, които се използват при отдаване на концесия, защото не можем да чакаме съдебната практика на съда, за да си изясним подобни неща. Има няколко елементи, които трябва да се доизяснат, а именно по отношение на а, урбанизма, социалните и екологичните клаузи. А, за това мисля, че ние можем да а, изчистим тези понятия, за да избегнем а, сезиране на съда. работата на младите, на хората с увреждания, защитата на околната среда. В момента смятам, че има доста неясноти и трябва много ясно да определим социалните и екологични критерии, които защищавахме в последната си избирателна кампания и трябва да продължим да защитаваме, ако искаме да върнем доверието в европейския проект. Честната конкуренция не означава непременно да се и избере най-низката цена, а най-удачната, най-добрата цена, в смисъл, цената, която отговаря на съответно качество зад нея. И, и смятам, че това много добре е отразено в доклада на госпожа Рюле. И се надявам парламента да бъде чут. И накрая напълно съм съгласна с докладчика. Проблема с превода е много сериозен, особено по отношение на измененията. Благодаря. Сега, сега ще помоля секретарята да обърне внимание на този проблем. Господин Кройцмен. Благодаря ви, господин председател. Първо бих искала да благодаря на госпожа Руле за отлично свършената работа и за това, че беше винаги готова да обсъди различните проблеми с колегите. Споменахте най- най- най-добрата оферта. Най-добрата оферта не винаги е най-ефтината. Но трябва наистина да се осигури равно, равноправно участие на всички предприятия, включително и обществ, публичните фирми в, примерно в, е, Гер, в Германия, що, когато става дума за обществения транспорт, лендерите а, е, организират а, е, търгове. Това обаче не означава, че Deutsche Bahn, която е а, националната фирма или предприятие в тази област, а, печели търга трябва да има наистина условия за конкуренция. Някои в някои търгове наистина Deutsche Bank спечели, защото а, спечели а, някои от а, търговете, но при а, а, при възлагането на проекта трябва да се вземат естествено и екологическите и социалните аспекти и критерии, които трябва да бъдат записани в спецификациите и това трябва да се вземе предвид. Не трябва също така да се забравя и участието на хората в увреждания, хората с увреждания и техните нужди. Процедурите трябва да бъдат ефективни и включително и публичните предприятия да могат да участват. Може би комисията би могла да предложи насоки, в които да бъдат включени всички изменения, за да могат за да може текстовете и законодателството да стане много по-достъпно за местните органи на властта, които понякога се губят в цялата тази административна и бюрократична каша. Трябва също, същевременно да бъдем доста гъвкави, за да могат и да се остави време на местните органи на властта да се адаптират към новото положение. Благодаря ви. Сега. Аз. Като докладчик в Сянка искам да кажа няколко думи. Най-напред благодаря на госпожа Рьолер за нейния подход ще започна с някои общи бележки относно обществените поръчки, които ще добавят към нейния доклад. Аз, когато посещавам държавни органи, в много случаи се знае, че целият режим на Европейския съюз по обществените поръчки е твърде бюрократичен и а, няма добавена стоеност към ежедневната работа на тези органи. А, това е много важен проблем във връзка с възприемането на режима. Ето защо според мен трябва да стане ясно на комисията, че трябва да направим нещо по този въпрос. Госпожа Рединг, която беше вчера тук, играеше роля на говорител за комисията. В стратегията за 2020 година става ясно, че обществената поръчка и стратегията за обществените поръчки е един много важен инструмент за економическа и социална реформа, който насърчава иновациите и участието на малките и средни предприятия в обществените поръчки. Според мен, Голяма част от бюрократичните препятствия са малко преувеличени. Държавните органи трябва да се консултират непрекъснато с своите адвокати, защото не са сигурни с рамката. Това също е изяснено в доклада на госпожа Рюле и е един сериозен проблем. Нещата стават все по-сложни. Някои от процедурите, за които които бяха поискани, също трябва да бъдат разгледани в светлината на постигане на по-добър резултат, а не просто да работим по някакви процедури. Ето защо необходимо е да имаме един добър процес на конкурентно способен а, диалог между възложител и изпълнител – уточняване на конкретните изисквания по съответната обществена поръчка, така че в крайна сметка да имаме по-добра стойност за вложените средства. И мисля, че е необходимо нашата комисия да обърне сериозно внимание на това, защото ние сме шампиони в по-добрите и по-открити обществени поръчки от едната страна, но от от друга страна, също така, ние разбираме колко важна е политиката за обществените поръчки и някои по-общи забележки мисля, че можем да изготвим заедно, така че да бъдат ефективни. Мисля, че трябва да работим заедно с държавните органи в държавите членки и комисията, така че да постигнем най-оптималното. Това беше първата ми бележка. Втората беше засегната от някои от колегите, но мисля, че трябва да обърнем внимание. Това е въпроса за участието на малки и средни предприятия в обществените поръчки. На практика, малките и средни предприятия разглеждат обществената поръчка като една огромна възможност, която им дава достъп по интернет към една огромна база данни, от вече възложени обществени поръчки, така те могат да търсят съответната обществена поръчка в съответния регион. За малките и средни предприятия, които участват в обществените поръчки, това е страхотна възможност, но проблема е, че не всички разглеждат така тези възможности. В много държави членки е необходимо да се преминат много сложни бюрократични процедури, за да бъдат включени в списъка на участниците и на които възлагат оферти. Изглежда, че разрешаването на този проблем е а, една задача, върху която трябва да се съсредоточим. А, някои от нас искат а, прак за минимума, който трябва да се изисква от а, средните и малки предприятия. Но проблема а, всъщност, според мен, е какви са препятствията пред малките и средни предприятия в, а, за участието им в а, обществените поръчки. И на последно място няколко думи във връзка с иновативните обществени поръчки. Мисля, че, госпожа Рюлер спомена в началото, че смята, че това е покрито адекватно. В моя доклад от 2008 година смятам, че този доклад се възползва дава възможност за използване на някои ключови препоръки. Зная, че комисията разглежда някои от тях, но искам да ви обърна внимание на това, че структурите, които са необходими за насърчаване на обществените поръчки и на а, изпълнителите на обществени поръчки да действат иновативно, а, се, не се разработват в а, Генерална дирекция вътрешен пазар, а в друга. А, ще има конференция в Брюксел по този въпрос. Аз съм поканен да се изкажа там, но ще се уверя, че всички вие ще получите подробна информация. А, генерална а, дирекция предприятия също участва силно в това, но мисля, че трябва въпроса да бъде популяризиран по-активно, да се насърчат купувачите, да получат по-добри и по-инновативни решения. Това би стимулирало икономиката економиката и бизнесите. Аз бих могъл да предложа някои идеи в тази връзка. Няма а, това да бъде централна част а, на доклада, но трябва да се обърне внимание, най-вече защото това се споменава и в а, стратегията на Европейския съюз за 2020 година за иновациите. Това са моите коментари. Очаквам да работя с нетърпение с госпожа Рюлер в тази насока. Това, е което имах да кажа като докладчик в Сянка, сега се връщам към ролята си на председател. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ρούλε για την... Благодаря. Да благодаря и аз на госпожа Рюйле. За много гъвкавия подход, който избра за сътрудничество с нас, за факта, че отчете много нашите предложения. Предполагам, че ще продължим да обсъждаме доклада с нея. Искам да направя няколко бележки по този доклад. Ние в него сме отчели проблемите при възлагане на обществени поръчки. Важно е обаче да се пояснят е, е, разпоредбите на европейското законодателство, да се доуточнят е, дефинициите, за да може да, се, да, да не се прибягва толкова често до решенията на съда и въобще до съдебната практика при неясноти. Друг проблем е, е свързан с социалните и екологичните критерии, които не са достатъчно отчетени при описанието на обекта на обществените поръчки, на обхвата на действие, всичко, което е предмет на обществена поръчка. трябва да поставим равновесие между економическите и тези параметри, защото тук не става въпрос само за социална отговорност, трябва да се вземат конкретни мерки. Същото въжи и за екологичните критерии. Малките и средните предприятия трябва да бъдат поощрявани да участват в възлагането на обществени поръчки, което ще увеличи техните възможности да оцелеят в тези тежки условия в момента. За това трябва да помислим за текст в насърчаващ тяхното участие. Мисля, че по отношение на малките и средни предприятия текста може да бъде подсилен. Искам да благодаря на всички докладчици. Имаме 7 изменения в списъка и искам да чуя комисията. Имаме около половин час и ще искам да дадам и на госпожа Рюлер да се изкаже. Моля да бъдете кратки и да се ограничите до 2 минути, Искам да подканя господин Дан. Но моля да следите часовника. За момента списъка с желащите да се изкажат е затворен. Благодаря ви, господин председател. Бих искала първо да поздравя госпожа докладчицата, която се изправи много смело пред предизвикателството да работи по въпросите свързани с публично-частното партньорство, публично-публичното партньорство в на обществените поръчки. Като че ли няма много координация в а, а, работата на комисията по този въпрос. Аз лично считам, че няма, че не сме достатъчно последователни, че, е, че директивите някакси не са съгласувани една с друга, когато става дума за вътрешния пазар. А, Проблема е предимно свързан с достъпа на европейските фирми и по-специално на малките и средни предприятия, които многократно бяха споменати тук, в трети страни, както и фирми на трети страни на европейския пазар. Обикновено нашите фирми се оплакват от това, че третите страни е, е, защитават е, своите, своите пазари и някакси просто ги затварят пред, на, за европейските фирми. А от друга страна се оказва, че фирми на от трети страни имат доста свободен и лесен достъп до нашите пазари. Така че струва ми се, че този проблем трябва да бъде в центъра на нашето внимание и Европейската комисия, комисия да вземе мерки в тази насока. Благодаря ви много. Разбирам, че вие работите по този въпрос в Комисията по външна търговия. Госпожа Гархарт, имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо Рилип. Проектът е чудесен, изключително пълен. Искам да се спра на три елемента, които и вие споменахте. Първо, разполагаме с нови сериозни инструменти в полза на общините при възлагането на обществени поръчки. Но е много важно да не забравяме градоустройството. Това е изключително важен аспект, който засяга отблизо общините, е, които имат винаги много конкретни идеи в градоустройството, в това, което желаят да предоставят на своите жители и за това е важно да се предвиди известна гъвкавост при възлагане на обществени поръчки в областта на урбанизма, на градоустройството, защото тук е, става въпрос за общата среда, в която живеят хората, не само от економическа гледна точка. Второ, по време на последното преразглеждане на директивата за обществените поръчки, аз бях докладчик сянка за социалистическата група. Имаше дискусии. И тогава, още тогава питахме най-низката цена ли ще се търси или най-доброто съотношение качества качество-цена. И още тогава парламента се произнесе за втория вариант. Предложението, офертата, която има най-добро съчетание качество-цена. Не може да се съсредоточаваме само върху цената на е, съответната стока или услуга. Затова смятам, че възложителите на обществени поръчки, поръчки трябва да отчитат също социалните и екологичните фактори в дадена оферта. Това също трябва да има своята тежест. И смятам, че различните служби на комисията е, една от друга имат различни критерии, да не говорим за комисията, различните държави членки. Затова е важно да се уеднакви прилагането на тези критерии. И накрая аз ще се върнам към казаното от господин Кройцман. Много е важно да се избегнат едностранчивите тълкования на даден юридически текст. А защото целта на това законодателно, на този е, законодателен акт е да помогне на общините да използват обществените поръчки, когато възлагат нови градоустройствени решения. Благодаря. Господин Шлап, благодаря ви, господин председател. Съгласен съм с е, повечето неща, които беха казани. Докладът на госпожа Руле е наистина е отличен. Макар и да не съм прочел съвсем най-последната версия. Но мисля, че тя е избрала правилния подход за разглеждане на този проблем. За съжаление обаче много от проблемите, които трябва да бъдат решени, не могат да бъдат решени по начина по който искаме много често нещата проблемите и казусите се разглеждат по-отделно. И като че ли всеки отделен казус се решава сам за себе си, така че това не улеснява нещата, не, не изяснява нещата. Радвам се, че госпожа Руле е засегнала и този проблем. Вярно е, че трябва да е, е, избереме най-добрата оферта, но най-добрата като качество, а не като най-низката цена. И също, времено трябва да присъ да приканиме по всички начини е, местните органи на властта да не фокусират само върху цената, а да търсят най-доброто качество. Бих искал и комисията да изясни нещата, да ни предложи една, а, едно по-структурирано становище, особено що се отнася до концесиите мисля, че по този начин ще, бъде, ще улесниме местните органи на властта, които биха могли да вземат по-правилни решения и така ще можем да подкрепиме и доклада. Благодаря ви много. Госпожа Търн, следващо. w takim razie ja też o koncesji. Нека да говорим за концесиите. А наистина този доклад е отличен. И във всички случаи трябва да а, спестиме на местните органи на властта допълнителни бюрократични пречки. Да, трябва да, те трябва да имат възможност да реагират гъвкаво. Концесиите трябва да бъдат разглеждани по същия начин като обществените поръчки. Първо трябва обаче да приемеме една дефиниция и второ а, още, вед, още, още веднъж да се опитаме да упростиме процедурите, да намалиме административното и бюрократично бреме, за да можем да улесним достъпа до пазарите. Ако направиме това и ако включиме концесиите, целта е не да затворим пазара, а да отвориме пазара, всъщност включвайки концесията. Благодаря много, Роза. Госпожа Ферхе. Auch aus Sicht, zunächst einmal möchte ich mich bei Frau Rühle für den Bericht hier bedanken, auch aus Sicht des... Бих искала да благодаря на госпожа Руле Ние отлично работихме с нея в тясно сътрудничество. Много от проблемите, изложени в доклада, вече бяха обсъдени и по-специално тези свързани с регионалното развитие. Повече яснота, по-малко упростяване, но в никакъв случай не допълнително законотворчество. Още веднъж повтарям, че местните органи на властта, малките общини имат нужда от повече гъвкавост, от по-прости процедури, защото обикновено малките общини трудно могат да организират търгове. Също така обсъдихме и въпроса с, с, с субсидиите. Понякога неотпускането на субсидии зависи от е, формални критерии, които е, се диктуват от, е, са продиктувани от бюрократични, излишни бюрократични правила. Мисля, че координацията може да се постига по-тясно сътрудничество между различните генерални дирекции и като се осигури допълнителна помощ за местните органи на властта, за общините. Спомена се, бяха, многократно бяха споменати малките и средни предприятия. Обикновено малките общини, малките е, региони се е, обръщат към малки и средни предприятия. Благодаря ви, госпожа Търн. И аз искам да е, кажа, че докладно госпожа Рюле е отлична. Ние сме от една и съща политическа група. Приветствам нейните усилия. А, тук а, говорим за намаляване на бюрократичното бреме и това е нещо чудесно, защото а, трупаме все повече и повече правила, които все повече затрудняват а, местните власти, общините. Така че едно улекотяване на тази бюрокрация е добре дошло. А, иначе, а, наистина местните власти се озовават в един лабиринт от а, е, закони, разпоредби. За това е необходимо да се внесе и яснота. Ще ви дам един конкретен пример. В двата най-големи града в Дания е, общините решиха да въведат социална клауза при всички обществени поръчки. Една съвсем обща клауза да се гарантират е, равни шансове на трудовия пазар, а правителството счете, че това противоречи на европейските правила за възлагане на обществени поръчки и се възникна конфликт между общините и държавата по тълкуването на европейското право. Трябваше да се сезира съдът на Европейския съюз. Трябва непременно да се изяснят а, тези разпоредби, защото е много а, неприятно, когато при такива е, важни поръчки възникват този род спорове по тълкуването. Особено сега в кризата, когато обществените, кризи, кога обществените поръчки са начин за борба с кризата, шанс за предприятията и е хубаво да бъдат включени социалните и екологичните аспекти. Мисля, че това ни дава шанс да уточним нещата. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Ройтева има думата. Благодаря, господин председател. Забелязала съм проблема, проблема на международни или многонационални картели. Когато говорим за обществени поръчки, трябва да вземем предвид как стоят нещата на практика. Може би не навсякъде, но въпреки това, необходимо е да призоваваме за по-прости правила, но ако искаме нещо ново, то вероятно трябва да имаме по-добър надзор, вероятно публичен надзор. Когато говорим за обществена поръчка, която има финансова подкрепа от Европейския съюз, Европейската комисия трябва да сравни резултатите от офертите и да публикува печелившите, включително и структурите на техния холдинг както и собствениците. Ако бъдат публикувани такива списъци, системата ще стане по-прозрачна. Втория показател трябва да бъдат разликите между цената на възложената обществена поръчка и крайната цена. Ако разликата е повече от 5 или 10%, това трябва да бъде отбелязано, защото много често някой печели възоснова на по-ниска оферта, но има много скрити разходи. И в крайна сметка изпълнението се оказва много по-скъпо от това на останалите а, участници с оферти. Когато имаме съвместно финансиране, можем да отбележим, а, че има участие на средства от Европейския съюз. На трето място трябва да се вземе предвид как са възможни съществени разлики между, например, различните оферти за строеж на магистрала. Има много големи разлики, не 5%, а, например, в рамките на 200%. Трябва да знаем какви са причините за това. Някои хора, например, усмиват целият този процес те се опитват да ни затворят очите и трябва да вземем предвид това. Господин Чересковски се обади и ще му дам една минута за изказване, а след това и комисията ще има възможност да отговори. Искам най-напред да ви поздравя за отличния доклад много се радвам за възможността за разрешаване на проблема за участие на публично-частни партньорства в областта на обществените поръчки. Що се отнася до концесиите, според мен въпросът трябва да остане така, както е в законодателството за обществените поръчки. Мисля, че няма кой знае какво въздействие върху вътрешния пазар. Искам да подкрепя госпожа Тюн, що се отнася до дефинициите на концесиите. Но когато става дума за прилагането на основните принципи на правото на Европейския съюз, е, имаме сериозни проблеми. Например, забраната за дискриминация, както и прозрачността. Това са ключови въпроси. Може би трябва да призовем за по-голяма яснота и по тези въпроси. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Много кратък отговор. А сега господин Виднер който ще отговори от името на комисията. Не знае дали госпожа Шисковска също иска да се изкаже. Давам две минути на всеки от вас. Ще имате и други възможности за изказване и след това ще имаме време и за госпожа Рюлер, която да, обяс... да обобщи. Благодаря, господин председател. Ще бъде съвсем кратък. По доклада и по чутите коментари до сега, мисля, че има много идеи, които, са, които ние споделяме по отношение на потенциала на обществените поръчки за по-добро разходване на парите, както и за разработване на други цели на политиките, като а, цели свързани с социалните аспекти, с околната среда. А, въпросът е как да постигнем това. Знаем, че няма яснота по всички въпроси. А, трябва да решим как можем да поправим това. Според нас най-доброто за момента е да имаме цялостна оценка на правилата, с които разполагаме в момента на европейско ниво, като разбира се, обърнем внимание и на това, което се случва на национално ниво. Относно подкрепата и на другите политики, трябва да сме сигурни, че комисията и всички генерални дирекции в нея имат една обща позиция, е, а не твърде много инициативи. Когато прочетохме доклада, четохме, че трябва да се изясни, че от една страна имаме този потенциал и в същото време трябва да, да останем открити към критиката, отворени към критиката, да помислим как комисията да отговори на това, но според нас доклада е твърде негативен по отношение на политиката и оценката, която се изисква. Мисля, че е в общ интерес да кажем, че политиката е важна, да обясним какъв е потенциала и че е важно да има такава оценка, да се опитаме да получим най-доброто интелигентно законодателство на европейско равнище. За това пледирам за повече откритост във вашия доклад. Благодаря. Благодаря, госпожа Шестковска. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще добавя няколко думи, най-вече по един конкретен въпрос, а именно въпроса за концесиите на услуги. Искам да изясня настоящата ситуация. Службите на комисията много внимателно анализираха законодателната рамка в държавите членки, както и а, конкретните практически ситуации. Не са взети конкретни решения по отношение на разясняването на нито един от тези аспекти. Открити сме към дискусии с държавите членки и заинтересованите лица, но подчертавам, ние силно вярваме, че има място за действие. Трябва да се заемем с определени проблеми, трябва да определим как по най-добър начин да го направим. Е, проблемите са следните. Липса на прозрачност, няма равноправно третиране на економическите оператори от всички държавни, член, държави членки, няма равни условия на достъп. Проблема е и конкуренцията, липсата на финансови средства, пазара е почти изцяло затворен за национални оператори – Концесиите са от все по-голямо значение заради своята стойност и заради своето разпространение. Ето защо необходимо е по най-устойчиви и разумен начин да бъде изпълнена тази економическа дейност и да бъдат потърсени най-добрите решения. Благодаря. Uh, Благодаря много. Ще наблюдаваме нещата и ще вземем предвид казаното от вас. Както казах в уводните ми думи, трябва да насърчаваме и да обясниме какви са положителните предложения. Сега, преди да дам думата на госпожа Роле, графика е следния. Е, срок за внасене на изменения 25 март. Ще ги разгледаме на 27 и на 28. Ще гласуваме в комисията, а доклада ще бъде разгледан в пленарна по време на майската сесия. Сега, моля, вземете отношение казаното тази сутрин. Благодаря ви. Благодаря за всичките коментари, препоръки. Мисля, че всички се обединихме около един консенсус, нов текст, за да може да бъде по-лесно прият. Аз се опитах да упроста нещата, да разгранича а, екологичните критерии от социалните критерии и добавих също така е, няколко параграфа за подизпълнителите и малките и средни предприятия. В уводните си думи представих а, как, нашите цели. Има, от, има обаче проблеми, къде по които не мога да се съгласа с комисията. Става дума за оценката на въздействието. Не става, не става дума за повече законодателство, а за по-добро законодателство. Държавите членки би трябвало да упростат собственото си законодателство, защото се оплитаме в една мрежа от сложни законодателства и предприятията, и фирмите, и органите на властта на практика не разполагат с никакъв марш. така че е необходимо е консолидиране на законодателството, а не допълнително законодателство. И с благодарение на подкрепата на комисията бихме могли да а, приемеме едни по-гъвкави насоки. Да, госпожа е, Герхард прави сте, но тези насоки трябва да се обсъдат с парламента, т.е. комисията и парламента. Обърнахме се към господин Барние относно обществените поръчки, но наистина е необходима по-голяма прозрачност и е, парламента би искал да разполага с информацията, с която разполагат държавите членки. Аз получавам много информация по разни канали отвън, но много малко информация от е, комисията. Нещата трябва рязко да се променят. Е, колкото до концесиите по услугите, те са е, залегнали в двете директиви. Е, има и а, дерогация. Ако желаете, мога да ви предоставя текста. Там има и е, дефиниция, има и дефиниция, коя, на коя, която бе взета предвид от, европейски, от Съда на Европейските общности. А, трябва Трябват известни уточнения за тълкуване на разпоредбите. Това не означава допълнително законодателство, само едно, едно изяснение от страна на комисията. А що се отнася до новите до изкривяването на конкуренцията, много ви, много моля комисията да даде конкретни примери. Да в държавите членки не споменават подобно нещо, не са се оплаквали от подобно нещо. Така че, мисля, че ние трябва да бъдем единни, ако искаме да, да има някакви изменения, да се внесат някакви изведения. Трябва да имаме една цялостна картина на нещата, за да не работим частично и на парче. Благодаря за този а, много тъп, така интересен и задълбочен дебат. Много хора взеха участие. Благодаря ви още веднъж. И Съгласна сте с графика, нали? Да. И сега минаваме към последната точка от дневния ред. Разполагаме с 20 минути да започнем разглеждането на едно становище относно справедливи подходи за земеделски производители, т.е. по-добра функционираща верига за предлагане на храните. Ние решихме да, да изразим нашето становище, въпреки че Комисията по селско стопанство е водеща. Господин Фокс, господин Жован, госпожа Вестфал са Госпожа Хавиня няма. Господин Лайен ще бъде заместен от колега. Не знам, може би някой от зелените би искал да вземе думата по този въпрос. Аз моля нези, които желаят да напуснат, да напуснат а, без да дигат много шум. И сега искам да дам думата на господин Фокс по становище. Благодаря, господин председател. Тези от вас, които са разгледали доклада, виждат, че той е доста обширен. Според мен трябва да фокусираме становището върху вътрешния пазар и аспектите по защита на потребителите, да се опитаме да сме малко по-фокусирани от това, което е успял господин Бове да постигне в своя доклад. Комисията предложи в своя документ 10 препоръки за политиката – от тях, според мен, седем имат е, отношение към нашата комисия. Става въпрос за несправедливите цени по цялата верига за предлагане на храни, прозрачността на пазара, въвеждането на инструменти за мониторинг, включително и участие на международни статистически институции – използването на услуги за сравнение на цените. Освен това, трябва да се разгледат економическата неефективност, засягането на пазарите на вътрешният, принципите на вътрешния пазар, както и съответните екологични стандарти и схеми за етикетиране, които могат да окажат влияние върху трансграничната търговия и стандартите за безопасност над храните. Има различни проблеми, свързани с тези препоръки. Мисля, че можем да ги разделим на въпроси свързани с потребителите и въпроси свързани с вътрешния пазар. Що се отнася до потребителите, трябва да целим осигуряване на наличност на висококачествени продукти на достъпни цени. Липсата на прозрачност означава, че е трудно да се определи добавената стойност на различните етапи от веригата. Смятам, че трябва нашата цел да информираме по-добре потребителите, да разработим а, инструменти за сравнение на цените и наблюдение над храните. Що се отнася до вътрешния пазар, е ясно, че има неравнопоставеност в договарянето между различните участници в веригата на предлагане на храни, което възпрепятства конкуренцията. Господин председател, вярвам, че вътрешния пазар функционира, използват се ефективно ресурсите и се предлагат достъпни продукти на потребителите. Обаче, това е много важно – за да може един свободен пазар да оперира добре, необходима е прозрачност и липса на злоупотреба с доминиране на пазара от а, големите играчи. Ето защо необходимо е по-добре да, разп... да разпознаваме връзката между веригата, за да можем да защитим а, участниците от, а, с по-малък размер. Съществуват различни практики между заинтересованите лица, които възпрепятстват доброто функциониране на пазара. Комисията предложи доброволни споразумения и някои държави членки вече изпитаха този подход. В Обединеното кралство въведохме законодателен кодекс, който обаче все още предстои да бъде тестван. Мисля, че една а, обща оценка на съществуващите в държавите членки схеми ще бъде а, много полезна и а, моля за споделяне на добри практики. Според мен има много проблеми, които трябва да бъдат обмислени. Добре, работя заедно с докладчиците в Сянка, за да а, излезем с добро, добре структурирано становище, функ, Съсредоточаваме се върху въпросите, свързани с вътрешния пазар и защитата на потребителите. Благодаря. Uh, Благодаря, казва председателя, за ясното обяснение. Вие споменахте 7 от 10 препоръки, които имат отношение към нашата работа. Очевидно е, е че има основание ние е, да излезем със становище а, по отношение на а, идеите на Комисията по селско стопанство. Благодаря ви, господин председател, за искам да резюмирам моята позиция. Много неща стават ясни, когато се прочете версията на господин, господин Бове и аз поделям голямата част от бележките му, неговите идеи. Когато преди няколко години, преди няколко десетки години, Европейския съюз решава да се да се, е, няколко европейски държави решават да се обединят. Европа се самозадоволява, след това се създава общата сълскостопанска политика. Десет години по-късно системата леко започва да затъва, с, с а, задържането на големи складови запаси, след което пък се правят поправки с въвеждането на квоти за млякото и други механизми, за да се регулира пазара и в момента а, знаете, че ние сме а, из, голям износител на селско-стопанска продукция. Затова въпросите, които е поставя господин Бове, са много важни, защото а, след години може да се озовем в ситуация, когато Европа вече да не може да задоволява собствените си нужди и дори някои държави, които фи... до тук винаги са се считали за изключително силни в това отношение, които са задоволявали собствените си потребности, могат да пострадат. Спомняте си как преди 2-3 години, когато се покачиха рязко цените, се съжалихме исторически някои грешки. Господин Пове задава правилните въпроси. Основният проблем, съгласен съм с господин Фокса, е липсата на прозрачност. Не разбираме, не се разбира въобще защо, когато потребителските цени се покачват, а, производителите не, не се ползват от това. Защо при обратно припадане а, това също не се отразява на потребителите? Дълго си мислехме, че това се дължи на дистрибуторските фирми бяха създадени механизми за наблюдение на национално равнище, например във Франция, и тогава си дадахме сметка, че макар и да има някаква вина, дистрибуцията не носи цялата вина, защото има и неидентифицирани участници. Например, в Франция 20% от е, ястията за обяд се произвеждат от е, фирми, за ресторантски фирми. И а, е, не знаем как точно функционират хранителните вериги. И затова господин Бове смята, че преди да взимаме каквото и да било решение, трябва да разберем какво става, как функционират нещата. Споделям всичко написано от господин Бове и смятам, че сега трябва да напипаме правилните въпроси, защото от това зависи бъдещето на Европа. Способностите и да задоволява собствените си нужди. Разбира се, тук трябва да осъждаме и вътрешния пазар, но всичкото това е свързано. Благодаря. Госпожа Вестфал. Благодаря ви, господин председател. Бих искала първо да израза с удоволството си с, за сътрудничеството, установено с господин Фокс и другите докладчици в Сянка. Това, този проблем е от голямо значение за всички потребители, тъй като той осветлява цялата верига на храненето и е, настоява за по-голяма прозрачност на цените на различните оператори е, на пазара. Тоест анализа е правилен и а, е, целенасочен. Но днес е, земеделските стопани не са само производители. А, тук те са също така и посредници, т.е. те не са само в, на входа на е, хранителната верига, те са и в средата на тази хранителна верига. Тук, така че това трябва да се подчертае. Второ, докато няма доказателства за изкривяване на конкуренцията, казва комисията. Докато няма такива доказателства, нещата върват добре. Но нека, нека не забравяме, но нека не, забравяме, че има много а, други начини за упражняване на натиск. Тоест комисията каза, докато няма жалба, няма и а, проблем. Когато даден оператор закупува хранителни продукти от производител, който е под, подписал клауза за поверителност, а, то тогава не, не може да се каже, че има равноправно третиране и а, има наистина прозрачност. Не, нека не забравяме, че голяма част от договорите не се подписват, а завършват с ръкостискане. И още е, един проблем. А, вторичните продукти, вторичните земеделски продукти, какво е техното влияние, принос за хранителната верига, какво е тяхното място. Защото ако има такова влияние, то и ако то е опасно, то трябва да се вземат мерки за забран. Още веднъж подчертавам, че имаме много добре сътрудничество и трябва да продължим така. Господин Безой. Благодаря ви, господин председател. господин Лайен е в комисията по селско стопанство, защото там се гласува в момент. Но аз ще подчертая три неща от негово име. Първо. Смятаме, че трябва да има по-добро, по-добра връзка и отношение между различните брънки на хранителната верига и за това потребителските асоциации трябва да играят роля. Необходима е политика на конкуренция. Разбира се, обаче, тя не трябва да взема превес, но трябва да има а, някои промени, които да укрепат и задъл... да дадат повече сила на позицията на селските стопани. Трябва да има по-голямо прозрачност и анализ трябва да се извършва, но този анализ трябва да се извършва от а, независими органи, а не от самите производители. Също може би има необходимост от омбудсман, който да разрешава споровете, възникнали по дължината на хранителната верига. Подобна фигура съществува в Обединеното кралство. Все още трябва да обсъдим обаче каква, какви трябва да бъдат неговите функции. Становището което ще бъде редактирано от господин Фокс, трябва да има за цел да а, затвърди позицията на селските стопани и да подпомогне водещата комисия Агри в оформянето. Аз ще бъда също много, много кратка, защото практически всичко, което исках да кажа, вече е казано. Искам да благодаря на прежеговорящите, на господин Фокс. Това е един много интересен доклад. Като цяло сме съгласни с казаното от него. Бих искала обаче да добавя няколко думи. Първо по повод а, субсидии, сълскостопанските субсидии. Казахме, че е необходима по-голяма прозрачност в Германия, както и в други държави членки, субсидии се е, дават на е, преработвателно преработвател на предприятия за преработване на хранителни е, стоки и хранителни и храни. Не знам дали това не е едно по някакъв начин изкривяване на конкуренцията. Второ, нека не забравяме, че има картели, че те съществуват, че те, те действат предимно в областта на, раз, на разпространението, на голямата дистрибуция. Така че омбудсмана би бил полезна фигура при решаване на споровете в този тази област. Трето, знаете, че млекопроизводителите биха имали много по-силни позиции, ако се обединят, за да могат да да водат преговори, да имат повече тежест пред изкупвачите, но това е забранено по силата на законите. Защо правото на асоцииране кар- картелите да не бъде само за, да бъде само за големите производители. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Казвам се Пирлуиджи Лондеро, работя за Европейската комисия в Генерална дирекция за селско стопанство и развитие на селските райони. Отговарях заедно с други колеги от други генерални дирекции, 8 на брой, за подготовката на съобщението за по-доброто функциониране на веригата на предлагане на храни. Вчера беше първата дискус... дискусия в Генерална дирекция Агри за работния документ, който се, подготвя... се подготви от ам, члена на Европейския парламент Бове. Много интересен, амбициозен работен документ, който вероятно ще доведе също до амбициозен доклад. Както казах вчера, смятаме, че списъка с проблеми и въпроси, в които се подчертават слабостите в комуникацията, може би надхвърлят обхвата на съобщението. Идеята на съобщението е да е последващо действие на комисията – във връзка с проучването на комисията дали пазара функционира добре, добре в сравнение с 2008-2009 година. Комисията почерта два въпроса, а именно дистрибуцията на добавената стойност, както и ценовия механизъм. Имаше няколко препоръки. И така доклада на господин Бове надхвърля това. Мисля, че ще бъде то е едно добро средство, което да служи за начало на дискусията за веригата на предлагане на храни. Що се отнася до тази комисия? Вчера се срещнах с господин Фокс. Ние вече бяхме говорили по този доклад, бяхме готови, имахме готовност да си сътрудничим и мисля, че ще има коментари от наша страна към господин Бове по фактическите точки, подчертани от него. И ще се върнем на този въпрос в комисията отново. Благодаря. Благодаря. Очакваме с нетърпение работата с вас. Господин Фокс, искате ли да обобщите? Искам само да предложа времевия график, за да видим дали той е приемлив за вас във връзка с ам, водещата комисия и нейните дейности. Вие ще изпратите проектостановището си до края на април. След това ние ще го разгледаме в детайл на 27 и 28 април. Трябва да се уверим, че имаме достатъчно време за това, защото ще бъде интересно за нас. 10 май е крайния срок за изменения. Ще се гласува на 2 юни, а в комисията ще се гласува на 3 юни. Водещата комисия ще гласува на 28 юни, така вие ще имате време да преговаряте с тях и да включите тяхната гледна точка в доклада. И така, моля да резюмирате и да ни информирате дали приемате времевия график. Благодаря, господин председател. Според мен графика е напълно приемлив. Няма да повтарям вече казаното от колегите. Искам само да им благодаря за изказванията и очаквам с нетърпение да работя с тях. Благодаря. Благодаря на всички. С това приключваме сутрешната сесия. Моля да се върнете точно в 3 часа защото ще посрещнем испанския държавен секретар за Европейския съюз, който ще говори за всички а, досиета на ИМКО, както и за някои други аспекти за стратегията за 2020 година. Приятен обяд а, и очаквам да ви видя в 3 часа.